в Еритрея, е, изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. От името на е, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност е, ще дам думата на а, а, госпожа Жанин Хенис Плесерт. Тя ще говори и от името на съвета. Благодаря, господин председател, уважаеми е, госпожи и господа, членове на Европейския парламент. Е, положението в Еритрея е много сериозно. Това е една много малка е, страна, в която все още положението е твърде тежко и много често е тема на публикации във вестниците. Е, хората е, настояват е, за по-добър живот, за по-добри условия за, на работа, за прекратяване на нарушенията на правата на човека. Става дума за основни ценности и принципи в европейската политика. И а, ние винаги а, настояваме за спазването на правата на човека и гражданските свободи в диалога с правителствата от а, всички страни в света. В Еритрея а, продължават нарушенията на правата на човека. Ние настояваме пред правителството да се зачитат а, основите на а, демокрацията и върховенството на закона. От 2001 година Дауит Исак продължава да бъде задържан. Това е журналист с смесен происход, шведско-еритрейски происход. И той е задържан без съд и присъда и при много тежки условия е лишен от свобода. Е, многократно сме обсъждали е, въпросите е, във връзка с нарушенията на правата на човека в Еритрея и в съвета, и в съвета за сигурност, и в ООН. Нека да помислим за редица е, причини е, Европейския съюз да поддържа сътрудничеството и да продължава да подпомага Еритрея, защото смята, че е, е изключително важно да се помогне на хората в тази страна, но естествено трябва да се спазват съответните норми и стандарти по отношение на правата на човека. Така че нашият ангажимент по отношение на тази страна е, е съпроводен и с критични бележки, е, но е, твърде много хора живеят под прага на бедността там. без подкрепа, без помощ отвън, тези хора не биха могли да се справят с елементарните си потребности. Еритрейците нямат економически възможности. Те е, не могат е, е, да се справят и с липсата на образование и с условията при изпълнение на военната служба, които са много тежки и също в нарушение на правата на човека. И затова по линия на 11-тия Европейски фонд за развитие бе приета една национална индикативна програма за Еритрея, която би трябвало да подпомогне развитието на енергетиката и създаването на работни места и възможности за хората. Европейския съюз предприема мерки и за подобряване на е, положението с правата на човека в Еритрея. и Страната има стратегическа позиция в е, района на Африканския рок, е, близо до Судан, до Етиопия, до Джибути, до Арабския полуостров настояваме пред ритрейското правителство да а, е, е, съблюдава правата на съседите си. Ситуацията в Йемен а, е, и а, непрекъснатата динамика на ситуацията на а, африканския рок а, допринасят също за м, осъзнатата необходимост да подкрепяме Еритрея в опитите и да се стабилизира страната и да се пребори с ислямския радикализъм. Затова ние смятаме, че е много важно да се ангажираме с помощ за Еритрея, за да допринесем за стабилизиране на ситуацията и в страната, и в региона. И нека да кажа няколко думи и за мигрантите и беженците от Еритрета. Това е голямо предизвикателство е, за нас. Еритрея е страна, от която е, хората бягат и процентът на е, мигрантите от Еритрея нараства. Еритрея е, е и партньор в рамките на процеса по Котому. Европейския съюз се е ангажирал и с този процес във връзка с миграционните потоци и решаването на беженските проблеми. Очаква се от нас да работим най-вече по факторите, които биха могли да допринесат за спиране на миграцията от Еритрея. И нека да кажа, че е, в името на хората, които живеят в Еритрея, ние би трябвало да продължим е, нашата помощ е, и нашия ангажимент. Това е единствения начин да насочим процесите в правилната посока. И същевременно е, би трябвало е, по този начин да отговорим и на е, динамичните процеси в тази страна и да се надяваме, че в скоро време те ще бъдат в положителната посока. Благодаря ви. Благодаря от името на групите НП. Колегата Стиер, заповядайте за една минута. Господин председател, Миналата година говорихме за Еритрея. Повечето политически групи се отнесоха доста скептично към идеята за помощ за развитие от страна на комисията, защото изтъкнахме, че е необходимо първо да установим добро управление и зачитане на правата на човека – Диктаторския режим в тази страна непрекъснато потъпква човешките права и затова хората бягат оттам и идват в Европа. Програмата на комисията е насочена към инвестиции в енергетиката. Много малка част е заделена за други цели. Очевидно не са взети под внимание обсъжданията в Европейския парламент – освен това имаме и предложението на комисията ни по развитие. Това също не е взето под внимание от Европейската комисия. В съвместната си резолюция ние призоваваме за много по-добър контрол от страна на Европейския парламент. Благодаря колегата Нойзер, социалисти и демократи. Благодаря, господин заместник председател на Европейския парламент, госпожо министър. Добре е това, че е, обсъждаме резолюцията за Еритрея, тъй като остава дума за катастрофално е, положение с правата на човека. Трябва да си представим как живеят е, хората там. Хиляди политически затворници. Е, е, чието семейства дори не са информирани е, за това е, как се чувстват е, техните хора и при какви условия излишават присъдите си. Винаги с политически причини се е, обяснява извънредното положение в страната. Казва се, да, ние е, имаме проблеми с Етиопия и затова сме в нещо като военно положение 400 хиляди са е, е, напуснали страната. Почти всеки е, десети граждани на Еритрея напуска страната, най-вече заради принудителната военна служба, която понякога се проточва незаконно с десетилетия. А страната има 4 милиона и половина а, е, граждани. Много а, е, се очаква от Еритрея, естествено, по отношение на правата на човека, но а, е, ние а, е, бихме искали също е, Европейският парламент да бъде включен при взимането на решения относно е, Еритрея, заедно с комисията и съвета. Благодаря ви. Благодаря, господин Найзър. За е, европейските консерватори и реформисти ще говори господин Демес Маки. Благодаря, господин председател. Господин министър, и е, трябва да се направи нещо за Еритрея. Но само увеличаването на помощта, която даваме на тази страна, ще бъде грешка. Комисията очевидно мисли, че сегашното състояние на нещата се дължи на економически фактори. Не е така. Еритрея е една от най-тоталитарните страни в света. Един, една държава затвор, където хората живеят в постоянен страх, непрекъснати екзекуции без съд и присъда. Свободата на сдружаването и свободата на религията не съществуват. Задължителна е военната служба. Младите биват непрекъснато а, рекрутирани от а, управляващият режим. Само това може да обясни големият мигрантски поток към Европа. Не виждам какъвто и да е опит от страна на властите да подобрят състоянието на нещата, да подобрят живота на хората. Повече пари, като им дадем, само ще насърчим сегашната репресивна практика. Нашите средства трябва да бъдат свързани с ясни цели, цели за развитието, цели за защита на правата на човека. Но много е, беженци от Еритрея е, не могат е, да се спасят дори в Европейския съюз, защото гражданите на Еритрея биват следени дори извън страната. От години медиите ни осведомяват за положението в Еритрея. Обаче комисията трябва да предприеме нещо. Госпожа министър, време е за реализъм, време е за решителни действия. Благодаря сега от името на другите групи депутатката Бестеречея Беатрис. Благодаря, господин председател. Тази сутрин чухме един дебат, който имаше за цел да обсъди нелегалното споразумение между Европейския съюз и Турция. Това е споразумение, което е срамно и унизително. То предлага един неудачен и неморален начин за справяне с миграционните потоци, които в момента унищожават Европа. В този парламент неведнъж сме казвали, че трябва да се обсъждат не само краткосрочните мерки, а причините за проблема. Ето днес говорим за стотиците хиляди от Еритрея, които търсят обежище, бягат от страната си, от робския труд там – Казваме, че Европейския съюз ще им даде 200 милиона евро, това са пари за тяхното правителство, през следващите 5 години. Ние не можем пак да даваме пари, без да има максимална гаранция, че еритрейското правителство ще престане да погазва човешките права, госпожо министър. Комисията по развитие в парламента съвсем ясно заяви още миналия ноември пред комисията и пред външната служба, че няма да приеме програмата, ако не се намерят тези гаранции, но позицията на парламента беше пренебрегната, въпреки че сме демократично избрани. Всъщност, знаем, че армията в Еритрея се използват за трудово заробване. Това казва доклада на Комисията по правата на човека към ООН. Имаше обещание военната служба да се ограничи до 18 месеца за, да, за тези 200 милиона евро, но преди две седмици разбрахме, че това няма да се направи. Това са едни от най-лошите диктатори на Земята. Ние трябва да изготвяме програми, които наистина да помагат на най-бедните страни, но много внимателно да предлагаме европейски фондове, да настояваме на условията и зачитането на правата на човека. Благодаря. Е, Благодаря от името на ГОЕ Колегата Вережия, две минути, всъщност една, поправя се председателя. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви поздравя за тази резолюция, първата от 2004 година до сега. Еритрея е една от най-ужасните диктатури. Това е Северна Корея на Африка. Хората бягат, за да е, се отърват от задължителната военна служба. През 2011 година Еритрея а, а, едностранно реши да скъса отношенията си с нас. На къде върви Европейския няма нито една е, е, е неправителствена организация, която да може да говори, да работи в е, Еритрея. И проектите за електрификация на страната служат само на няколко големи много национални компании. Какви гаранции може да се дадат на бежанците, които бягат от там? Всичко това, което ние правим, няма да намали нито бедността, нито да подобри положението в Еритрея. Так му напротив. Благодаря, госпожо. А, сега от името на зелените Джудит Саргентини. Благодаря, господин председател. Никога до сега, като че ли е, не сме успявали единодушно да приемем резолюция относно е, определена страна. И ето, че това сега се случва. 200 е, хиляди милиона е, е програмата, е, която би трябвало да подпомогне развитието на страната. Но а, също времено трябва да помислим и за беженската криза, защото хората напускат а, страната си а, и а, поемат по един много сложен а, и опасен път, за да стигнат до Европа. Стигат до Европа и а, също времено а, е, не са е, никак сигурни, че тук ще намерят е, обежище. И междувременно, докато стигнат до Европа, биват изнудвани и ограбвани от трафикантите. Какво можем да направим, за да засилим и граничната охрана? Това също е въпрос. И да осигурим адекватно приемане. Господин Майк Хокем. Еритрея има само 6 милиона население, но всъщност това е втората по големина етническа група при сегашния бежански поток. Знаем, че тези хора са жертва на брутално управление. Те подлежат на принудителна военна служба, може ли да ми обясните защо Европейския съюз иска да помогне економически на тези деспоти в Еритрея? Защо ще помага това авторитарно управление, което не се отчита пред никого? Това ли е начина по който Европейския съюз харчи парите на британските дънакоплаци, без изобщо да се погрижи за първопричините на положението в Еритрея? Много ви благодаря. Колегата Вента. Дякую, пани в не Благодаря, е, господин председател. Когато Еритрея стана независима през 1993 година, имахме надежда за тази страна, че ще има върховенство на закона, а ще се зачитат правата на човека, но в тази страна никога не са провеждани истински избори. Нарушават се правата на човека, економическото положение е ужасно и всичко това води до масова миграция на гражданите на Еритрета. Хиляди напускат Еритрея всеки месец. Програмата за развитие на страната, която бе приета, е само една крачка, която предполага се трябва да помогне на жителите на Еритрея, като намали бедността, но в никакъв случай няма да реши всички проблеми. За да тръгне по пътя на развитието страната, необходими са структурни реформи. Благодаря. Господин, господин Макаван Госпожо министър, като председател на а, а, Комитета за развитие би трябвало да а, координирате а, действията а, на Комитета и съвета с а, комисията. Естествено, но би трябвало да се координират тези действия и решения и с Европейския парламент. А, през ноември нашата комисия единодушно а, реши, че не би трябвало да се предприемат а, мерки и да се приема а, националната индикативна програма а, за Еритрея. И въпреки всичко, а, вие игнорирахте нашите предупреждения и решихте, че е, в Комитета за Европейския фонд за развитие, че тази програма би трябвало да бъде е, одобрена. Аз мятам, че е, решението бе погрешно, защото е, парламентът би трябвало да бъде изслушан по тези въпроси. 87% е, от финансирането всъщност са, са отделени за енергийните проекти. Но кой в крайна сметка получава парите? Парите се получават от е, частните компании. Едва ли се решават проблемите на хората е, и е, проблемите на тези, които напускат страната моята е, страна е, не се развива, моята страна е закъсала е, и е в критично положение. И затова, е, така казват хората, е, затова те бягат. И е, аз мятам, че отношенията с Еритрея естествено трябва да се поддържат, но трябва да се помисли за това как да решим проблемите на хората, за да се реши иммиграционния въпрос. Госпожо Маккевен, ще приемете ли синя карта? Въпрос от ваш колега по процедурата синя карта. Да, моля, имате думата, господине. Госпожо Мак, е, Еван, вие може би сте права, като казвате, че помощта за Еритрея всъщност не отива на е, правилните места и не се използва именно за една по-социална политика и решаване на проблемите на хората. Но какво предлагате в крайна сметка? Как да се контролира изразходването на е, финансовата помощ, която се отпуска? Е, би трябвало да предложите нещо конструктивно, вместо само да критикувате. Моля, имате думата. Е, много е трудно, естествено, е, да се договаря каквото и да било с едно правителство, което нарушава толкова безпредседентно правата на човека. Но аз е, питам, как могат да се решат проблемите на хората. ние сме приели нещо като рамка, по линията на която се отпускат пари, но не можем по никакъв начин да проследим пътя на парите. И Европейския парламент би трябвало да бъде изслушван при подобни въпроси. Следващият оратор има думата. Колегата Санчес Калденте, благодаря. Европейския съюз е подписал споразумение 200 милиона евро за големи проекти в Еритрея. Те обаче едва ли ще намалят бедността там. Само ще привлекат големите мултинационални компании и парите ще стигнат до най-корумпираните. С Еритрея и други държави от зоната беше подписано тъй нареченото споразумение от Хартум – така че Еритрея да бъде буфер при миграционните потоци. Но всъщност Еритрея е диктатура. Тя погазва редовно правата на своите граждани. Голям процент от тези, които прекусяват Средиземноморието, всеки пети всъщност идват от Еритрея, заради начина по който се третира населението. Ясно е, че това е чист цинизъм. Това е диктатура и не може да използваме за собствените си стратегически интереси или сигурност. Много моля, нека бъдем последователни, нека спрем да финансираме тези тиранични правителства, правителства на деспоти. Благодаря ви. Колегата Касталдо. Благодаря, господин председател политическия диалог винаги играе много важна роля. До сега правителството на Еритрея показва, че не може да му се има доверие. В армията биват взимани дори малолетни насилствено. Властите непрекъснато нарушават правата на човека, изтезават политически затворници. Свидетели сме на редица убийства без съд и присъди присъда. Необходими са стъпки за изпълняване на условията, които, на които трябва да отговори Еритрея. Искаме да помогнем на еритрейския народ да се пребори с бедността, но необходимо е да видим напредък, истински напредък. А, иначе под, подкрепата за такива правителства, като правителство на Еритрея, е във вреда на народа на тази държава. Искаме да защитим народа на Еритрея и това трябва да направи съветът. Сега господин Морис Понга. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Еритрея е критична. Всеки месец Хиляди еритрейци бягат от страната си, защото правата на човека там не се спазват. Всъщност доклада на Обединените нации и изявленията на специалния докладчик на Обединените нации показва, че положението е много обезпокоително. Членовете на Комисията по развитие в Европейския парламент привлякоха вниманието на Европейската комисия и на съвета към многобройните погазвания на правата би трябвало да сме по-внимателни с страните от АКТБ, които получават нашата помощ, но препоръките ни не бяха взети под внимание, за съжаление. Ни, ние нищо не можем да направим, а Европейския съюз всъщност би трябвало да помага на хората от Еритрея да се направи така, че да се контролират спазването на правата на човека и да се предприемат необходимите мерки да се сложи край на това насилие. Много благодаря. Приемате ли синя карта от господин Сани? Yes? Приемате ли? Е, господин Сани. Благодаря ви. Почитаеми колега, вие говорите за правата на човека. Това е основното в изказването ви, макар че доста колеги всъщност говориха за корумпираното управление и за това, че страни... парите на Европейския съюз се присвояват от корумпираното управление. Какво мислите вие? Само проблема с правата на човека ли имаме в Еритрея или други проблеми. Трябва изобщо да поставяме условия, когато предоставяме помощ. Не мислите ли? Благодаря ви, скъпи колега. Мисля, че наистина европейското поведение изисква да следим това, което се случва с правата на човека в Еритрея, но той е вътрешен проблем. Много ви благодаря и сега давам думата на колегата Гереро Салом. Минута и половина. Много ви благодаря, господин председател. Госпожо министър, тази сутрин Надълго и на широко говорихме в Европейския парламент за бежанската криза в Европейския съюз. Еритрея наистина не е основният източник на бежанци, ако мислим и за Сирия, Ирак и други страни от този регион, но Еритрея също участва с голям брой бежанци. 9% от нейното население всъщност и виждаме, че ежедневно идват нови и нови хора от Еритрея. Всичко това увеличава броя на бежанците в световен план до 70 милиона. Това е горе-долу населението на държава като Франция или Обединеното кралство. Ясно е, че в Еритрея се погазват основните права и свободи. Всички неправителствени организации са преследвани, отнемат им се основните права, дори не се спазва конвенцията срещу изтезанията – ето защо аз мисля, че наистина трябва да работим с Еритрея, но да бъдем и критични. С други думи, нашата помощ да е свързана с условието Еритрея да се изправи пред своите проблеми и да ги реши. Освен това, Европейският парламент, както казаха и хората от моята комисия, не може да бъде пренебрегван. Ние трябва да вземем дейно участие. Благодаря. Много благодаря. Колегата Мария Габриел, една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, положението в Еритрея чудесно иллюстрира какво трябва да се направи. От една страна а, искаме да помогнем на развитието на тази страна, от друга страна а, искаме да използваме всичките инструменти, с които разполагаме, за да може в крайна сметка тази страна да тръгне по пътя на демократизацията. Две неща ще кажа във връзка с това. Нека да използваме по-добре европейските фондове за развитие. Ние вече призовахме за национална програма която се даде възможност да се използват лостовете на външната политика на Европейския съюз, за да имаме една по-отворена и по-стабилна Еритрея. Второ, през 2014 година еритрейците бяха втори по многочисленост контингент на беженците, които пристигаха в Италия – и в рамките на разумението от Котону трябва да настояваме за опазване на основните права на гражданите на Еритрея. Еритрея показва, че ние можем да мобилизираме нашите сили, за да помогнем в този случай. Благодаря. Благодаря. Поздравявам делегацията на Солидарност, която е, е, е на трибуните. И така, Ана Гомеш има думата. Благодаря ви. Системното нарушаване на правата на човека в Еритрея ни тревожи. Режимът всъщност въвежда рабство чрез принудителния труд и затова около 10% от населението вече е напуснало страната. Има толкова много беженци от Еритрея. Няма независима съдебна система, няма истински бюджет, който да се приема съгласно демократичните правила и така нататък, и така нататък. И затова ние смятаме, че би трябвало да се подготвим за повече беженци. Как обаче да спрем беженския поток от Еритрея? Не е просто като спрем хората на границата на Европейския съюз, а като се опитаме да подобрим условията на живот и като подобрим изобщо устройството в тази държава не би трябвало да се използват пари на Европейския съюз за цели, които, за които парите ви са предназначени. Необходими са демократични реформи. Необходимо е най-малкото да има една програма за демократична реформа и стриктно да се контролира изпълнението на съответните мерки по програмата, както и, и е, по е, националната индикативна програма. Благодаря на госпожа Гомес. А сега давам думата на Йоахим Целер. Господин заместник-председател, госпожо министър, хората бягат от Еритрея не само защото там се водят военни действия, защото там цари една ужасяваща диктатура, която застрашава живота им милиона за националната индикативна програма, а 20 милиона за добро управление. Това звучи смехотворно. 122 милиона вече бяха отпуснати преди време и от тази сума 35 милиона всъщност не бяха отпуснати, т.е. не бе е, извършено до край е, е, плащането, което бе първоначално предвидено, тъй като просто нямаше напредък в Еритрея. И ето, че сега отново се отпускат пресни пари за Еритрея. Е, без демократичен контрол е, просто е, не би трябвало да се дават пари, защото това очевидно не е правилният път. Трябва да насочим процесите по друг начин. Благодаря ви. Марита Ускок има думата. Една минута. Так, Много ви благодаря, господин председател. госпожо министър. Искам да ви кажа, че има шведски журналист, който вече на 14 години е в затвора. Това е единствения европейски гражданин, който е в затвора в Еритрея единствено заради своите убеждения. Разбира се, останалите журналисти в Еритрея също са преследвани. Свободата на изразяване всъщност не се спазва. Има много сериозен проблем с правата и свободите на хората там. Списъкът с техните прегрешения е толкова дълъг, Що се отнася до нашата външна политика, ние работим в името на основните права и свободи, правата на човека. Това трябва да е основата и на отношенията ни с Еритрея. Приветствам резолюцията, но искам да знам какво ще направи комисията и заместник-председателя й. Колегата Адак Тусон. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за чудесната резолюция за Еритрея. Искам също да благодаря за подкрепата, която оказвате на Давид Иза, който е шведско-еритрейски журналист, който е в затвора вече от много години в ужасни условия. Единственият причина за това, че той е в затвора е, че той защитаваше правата на човека. Трябва да настояваме за незабавно освобождаване на всички политически затворници. Същевременно още много неща трябва да се направят. <clears throat> Необходимо е да използваме нашето влияние, за да повлияем върху дългосрочното развитие на страната. Отпускането на средства без условия не трябва да се прави. Трябва да бъдат освободени всички политически затворници. Трябва да оценим положението и да оценим факта, че Еритрея всъщност е една проволена държава. Благодаря. Сега Доро Клаудиан Фрунзулица. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, Европейския съюз а, реши да а, предостави национална индикативна програма за Еритрея в размер на 200 хиляди милиона, независимо от това, че Комисията за развитие на Европейския парламент е, е, на която съм председател, реши през ноември, че не бива да се приема тази програма. И е, посъветвахме е, съвета на министрите да не го правят. Нашите съображения обаче не, взя, не бяха взети под внимание, за съжаление бих казал. А положението в Еритрея се влушава все повече. Става все по-ужасяващо. Цивилни лица се арестуват без присъда, без причини просто защото са си позволили като журналисти, да кажем, да критикуват или да отправят някакви критични бележки към правителството. Да не говорим за условията, при които се отбива военната служба и начина по който за най-малко провинение се задържат хората за десетилетия и се наказват несъразмерно. Да не говорим за изтезанията и така нататък. Много, много настоявам за това нашето решение да се вземе под внимание. Благодаря на депутата Фонзолика. И сега започваме с спонтанните изказвания. Е, давам думата на първия оратор. Благодаря, господин председател. Аз се надявам да посетя Еритрея след е, няколко седмици или месеца с ирландска НПО, която се занимава с продоволствената сигурност и развитието. Надявам се, че резолюцията утре ще бъде приета от колегите. Ние трябва да се борим за защитата на правата на човека в Еритрея. Знаем, че има корупция, но също така трябва да сме сигурни, че когато се отпускат пари на европейските дънакоплаци, те помагат на обикновените хора в Еритрея и на никой друг. Би трябвало да се чуе ясно посланието ми към комисията, съветът. Необходимо е наистина да се поставят условия, да сме сигурни, че парите и в Еритрея, и навсякъде другаде в развиващия се свят стигат наистина до хората напълно добросъвестно. Напълно съм съгласен с направеното предложение от колегите. Мисля, че наистина трябва да се направи нещо и за господин Дейвид Аси, който е задържан в Еритрея отдавна. И също така европейското финансиране на Еритрея трябва да помага единствено на гражданите на тази страна и на никой друг. Колегата Капуто. Е Благодаря, господин председател. Все повече беженци идват в Европа от Еритрея. Те напускат страната поради погазването на правата на човека. Изтезания, убийства, какво ли не. ние а, а, трябва да отчетем ужасните условия в страната и като се имат предвид тези условия, Amnesty International поиска да бъдат прекратени всякакви връщания на бежанци в Еритрея. Европейският съюз трябва да се опита да помогне за решаването на проблема с бежанските потоци от Еритрея. Трябва да сме сигурни, че парите, които даваме за Еритрея, да са свързани с условия за правата на човека в тази страна. Сега Нотис Мариас. Благодаря, господин председател. Съгласно съвета за правата на човека на ООН непрекъснато се нарушават тези права в Еритрея. От години там има ужасяваща диктатура. Близо 9% от населението вече са напуснали поради тази вълшена ситуация е, в страната е, родния си край. В е, армията, по време на военната служба на младите момчета се извършват също много нарушения. Много хора са задържани без съд и присъда и без истински основания. И същевременно корупцията се шири включително и в най-високите етажи, трябва да се преборим с тази ситуация. Колегата Яковчич, благодаря ви, господин председател. Земля, Земlja u са най-гора кръщения ljudskih права, где имамо облике робства, gdje nemamo naravno niti slobode na religiju da ne govorimo o nasilju nad ženama o lgbt zajednici i njihovim pravima naravno uopće nema govora o zatvaranju naših kolega zastupnika o zatvaranju naših europljana u eritreji i sve ono što smo čuli. da li treba pomoći eritreji? na kraju da treba pomoći eritreji. svi mi ovdje kažemo da trebamo pomoći na način da fond za razvoj usmjeri sredstva prema onome što će biti za građane eritreje. poštovana ministrice da li smo mi to sposobni napraviti? jamčimo si da će ti novci zaista tako završiti a ne u rukama diktatora jer inače pomoć nema nikakvog smisla. Uh, Благодаря, господин председател. Еритрея е страна изправена пред много предизвикателства, нестабилност, погазване на човешките права, насилствено записване в армията. И затова десетки хиляди предприемат опасното пътешествие през Средиземно море за Европа. И като се има предвид, че страната граничи с, с Судан и с Етиопия, а, а, не е чудно, че е, хиляди бежанци е, отиват в съдните страни, включително в Етиопия. Господин председател, трябва да направим повече, за да се преодолеят економическите и политически причини за кризата в Еритрея. Това може да стане само в партньорство с страните в региона, които могат да помогнат проблемите да бъдат решени колкото може по-бързо и в интерес на народите на Северна Африка, Близкият изток, пък и на Европа. Благодаря. Uh, um... Благодаря ви. Аз сега Госпожа Хенис Пасхат, Пасхат ще вземе думата от името на Европейската служба за външна дейност. Благодаря, господин председател. Така както казах при, в началото на дискусията за Еритрея, ние сме много сериозно разтревожени за положението там. И точно по тази причина смятаме, че трябва да поддържаме политическия диалог с правителството. Това бе решение на министрите. Това е в крайна сметка едно решение и в рамките на ООН. Ние е, е, напомняме естествено, че трябва да се спазва резолюцията на съвета за сигурност е, е, и че трябва да се задълбочи диалогът по отношение на правата на човека с правителството на Еритрея. Е, партньорството с Еритрея в крайна сметка е, е, означава повече усилия, за да се постигне повече. Трябва да се насърчат реформите, които ще допринесат за изпълнение на европейските препоръки, както по отношение на економическото управление, така и по отношение на образованието, обучението, военната служба. Има и е, редица общински програми е, и програми на регионално равнище, които е, поощряват селско стопанското производство и заетостта в по-отдалечените региони. Ние смятаме, че трябва да се постави акцента най-вече върху подобряване на условията за живот и на економическото развитие. Това са в крайна сметка нашите цели и естествено сме предвидили и мерки е, във връзка с е, е, положението е, с правата на човека. Не бива в никакъв случай да се допуска влушаване. Напротив, трябва да се отстраняват нарушенията и затова сме предвидили един периодичен преглед на ситуацията с правата на човека. Е, изключително важно е в рамките на нашата помощ е, да е, се опитаме да покрием потребностите на населението, да се създават работни места, да се създава заетост. Нашите проекти са свързани и с постигане на цели като прозрачност в пълно съответствие с принципите и ценностите на Европейския съюз. Освен това, е, средствата по проектите, както и самото изпълнение на проектите, ще се контролира много стриктно. Е, е, в крайна сметка, ползата от това финансиране е за гражданите на Еритрея, и, а не за правителството. Много труден е политическия контекст, в който работим и е, е се опитваме да съдействаме на Еритрея. Много ви моля е, да имате предвид е, е, нашето желание да подтикнем е, правителството към реформи и е, усилията, които полагаме, нашите е, препоръки да се взимат е, сериозно под внимание ще следваме е, много стрикно в нашите принципи и ще проследяваме всичко, което се прави по отношение на правата на човека там, както и по отношение на средствата, които отпускаме за проектите. Хората не бива в никакъв случай да се чувстват изолирани и изоставени. Това просто няма да помогне на гражданите на Еритрея. Благодаря, госпожо министър. Преминаваме, е, преди да преминам към следващата е, точка, ще кажа, че има внесени 7 е, проекторезолюции.